Colleagues, if you could uh, take your seats, please. Uh... Колеги, колеги, ако обичате, е, займете е, местата си. Значи нямаме потвърждение е, кога ще дойде. Министърът е започнат с съобщенията. Започваме с приемане на дневния ред. Ако няма възражение, смятаме, че дневния ред е прият. И след това финландски, естонски, латви и малтийски няма да имат на тях превод. Освен писмото, което някои от вас са прочели и наред с разговорите на координаторите и взетите от тях решения, да ви обясня, че имаме много натоварена седмица Започваме в 2.30, за да можем да включим и срещата с бългийските министри. В четвъртък, по изключение, след пленарното заседание, ще имаме заседание след обед. Имаме 3-4 заседания на комисията през май, а също така и в Страсбург ще имаме заседание. И, а, значи ще, трябваше ще имаме 5 заседания на комисията през април, ще имаме 5 през май. Искам да ви уверя, че в никакъв случай не провеждаме повече заседания, отколкото е абсолютно необходимо. Но е, имаме много тежък е, законодателен е, дневен ред, тежка законодателна програма и гледаме да реагираме колкото можем по-адекватно на това, което получаваме от комисията и съвета като реакция. Сега, ако има въпроси или предложения, освен това, което вече сте казали на координаторите си, моля ви, уведомете ме своевременно. Сега, други съобщения. Имаме тук екипа от грузинската телевизия, които ще а, филмират. А, също така приемане на препоръките на координаторите. А, Жуел Бексън от е, Европа за свобода и прака демокрация, е назначен за докладчик, Кристина Ревода е от социалистите, е докладчик по Европейската конвенция за предотвратяване и борбата с насилието срещу жени, господин Хуан Фернандо Лопес от социалистите пак ще подготви проекто становището за окончателен режим на ДДС и борба с измамите по ДДС. ако тези предложения се приемат, стигаме до трета точка от нашия дневен и с радост мога да ви уведомя, че нашата покана бе приета, радваме се, че бе приета от двама белгийски министри след трагичните събития на 22 марта 2016. Ще разменим мисли с господин Ян Ямбон от Белгия, заместник министър-председател, министър на вътрешните работи, господин Гинс, министър на правосъдието на Кралство Белгия. Добре дошли. И така, колеги, както вече казах, всички бяхме шокирани от неодавнашните събития. Ние в тази комисия чувстваме особена отговорност и смятаме, че трябва да разговаряме с съответните министри, отговаряме и пред съвета, като се има предвид ролята на съвета по правосъди и вътрешни работи за борбата срещу тероризма. Разговаряме с министрите колкото може по-подробно, тъй като носим специална отговорност във връзка с изседалището на парламента в, в Брюксел. И е, радвам се, че и двамата сте тук и без по-нататъчно забавене, тъй като времето не е много, ще дам думата първа думата на господин Жан Жамбон, заместник министър-председател, министър по въпроса на сигурността и вътрешните работи. А след като приключи своето изложение, ще имаме обща дискусия. Жан имаш думата. Благодаря за нашите, нашето сътрудничество по време на междуправителствените срещи. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Радвам се, че мога да бъда ваш гост и да направя едно кратко въведение, но то няма да бъде на английски, ще говоря на холандски, така че пригответе се да слушате преводът. Дами и господа, почитаеми дами и господа депутати, в петък стана точно един месец от как самоубийствените атентати се случиха първо в, на летище Завентем и един час по-късно на метростанцията Малбек, близо до Европейския парламент. Жертвите бяха много. 34 убити, стотици ранени от различни страни, включително и мнозина, които работят за европейските институции. Много от ранените все още са в интензивни отделения на болниците тази а, а, подла атака срещу европейската политическа система и е атака срещу нашето открито демократично общество, а, което желаем а, всички сили да защитим. А, това е най-сериозната атака срещу нашата страна. Един а, тъмен момент а, за Белгия бяха обявени три дни на национален траур. И искам тук от името на бългийското правителство и неговите европейски партньори, от името на всички европейски институции да благодаря на всички за вашите, вашата солидарност, за съболезнованията, които изразихте на бългийският народ. Освен човешките страдания, имаше и материални щети трябваше да бъде затворено летището Вентем. Няколко от метролиниите също спряха да работят на деня на атентата. Белгийското правителство реши а, да не отстъпва а, на, пред страха, нещо, което терористите искаха. Те искаха Бруксел да спре да работи. му напротив, по контролиран начин бе да организиран публичният, общественият транспорт, бяха взети допълнителни мерки, а сега а, метрото и транспортната мрежа работят с пълен капацитет, дори станцията Малбек, където а, беше атентатът, а, вече е отворена. Летището работи с ограничен капацитет, но се надяваме в скоро време да заработи както е нормално. След нападенията бе обявено най-високото ниво на заплаха в цялата страна. Сега ние сме на трето ниво, което е второ от горе надолу. Това значи опасността е сериозна, има голяма опасност от терористични атаки, но нямаме конкретни данни кога и къде може такива атаки да бъдат да се случат. Разследванията върват с пълна сила. 24 часа на ден работим. Бяха арестувани редица лица, имаше обиски в частни квартири и се установи по-тясно сътрудничество между френските и белгийските власти. Оказва се, че терористичната група е искала да проведе нови терористични нападения във Франция, но благодарение на бързите действия на силите за сигурност, тези атаки са били предотвратени и те са решили вместо това да атакуват Брюксел. Продължаващата заплаха означава, че в някои стратегически области продължават да бъдат наблюдавани и охранявани големите ЖП станции, летищата, атомните централи, а също така е кина и търговски центрове. Правим всичко, което е по силите ни, за да поддържаме сигурността, както в столицата, така и другаде в Белгия в бългийското правителство много преди нападенията в Брюксел бяха взети мерки в борбата срещу терора. 30 такива мерки а, а, бяха взети, 12 бяха обявени след парижките атаки в началото на годината и 18 допълнителни след ноемврийските атаки в а, Париж бюджет от 200 милиона, допълнителни бяха отпуснати през 2015 година и още 400 хиляди за борба с тероризма. Някои от тези средства са за еднократни мерки, други са за структурни промени. Решенията, взети от бългийското правителство, означават, че министърът на вътрешните работи може да прибира личните карти на онези, които имат намерение да пътуват за Сирия. И същото може да прави в Министерството на външните работи с паспортите на тези, които имат намерение да пътуват. Федералният план срещу радикализирането беше преразгледан, беше, бяха разгърнати сили от армията, засили се полицейския контрол на границите и в, в, в скоро време ще се приеме и закон за резервационните данни. ще бъде забранено използването на анонимни предплатени sim карти за, телефо... за телефоните. Увеличава се и сигурността на летището. След парижките нападения знаем, че, знаем, че в Моленбек бяха концентрирани голям брой терористите, но ние работим не само в Моленбек, но и на няколко други белгийски предградия на Брюксел. Белгия е начало на международната борба с тероризма, включително и срещу исламска държава, където имаме изпратени военно-морски и военно-въздушни сили. Дами и господа депутати, терористите искат да ни разделят. Ние не трябва да попадаме в тази клопка. имаше критики към Белгия и към белгийските органи. Министърът на вътрешните работи използва възможността да направи всичко възможно, защото всички служби, за си, които се имат отношение към сигурността, да работят заедно, и координирано за борба с тероризма борбата с чуждестранните терористи, както и въпроса за предотвратяване на, терор... на радикализацията, а, са трудни задачи, но а, става дума за опазване на нашето общество, като същевременно следим движенията на чуждестранните терористи и санкционираме онези, които се връщат а, от Сирия в Белгия. Правим опити също така да предотвратим финансирането на международния тероризъм, начините по които те се здобиват с оръжие и трети страни, които им помагат. Всички тези мерки имат жизненно важно значение в борбата с тероризма. Проблемите, пред които сме изправени, са сложни. Тяхното решаване не е лесно. Но А, може би в бъдеще обществото ще трябва да плаща по-висока цена за а, своята сигурност, отколкото е било до сега. Имаше критика в медиите и в Белгия, и другаде. Бяхме критикувани по редица пунктове и тази критика продължава. В Белгийския парламент бе създадена комисия, която да разгледа всички аспекти на терористичните атаки. Много внимателно ще анализираме нашите действия, за да преодолеем слабостите и радикално да се справим с всичко, което не достига. Колкото до Европа, европейските държави са обединени и могат да действат срещу тероризма само ако работят заедно. на Европейския съвет на 12 февруари 2015 година, след атаките, терористичните атаки в Париж, бяха обсъдени мерките, които трябва да се вземат от целия Европейски съюз в борбата с тероризма. Това са мерки, които ще спомена. Бързо приемане на съответната директива, укрепване на охраната на външните граници на Европейския съюз, по-активна е, е, обмен на информация между страните, мерки за борбата с терористичната пропаганда. Както знаете, в рамките на съвета по, е, Общия съвет по вътрешна сигурност, по сигурността, Белгия е една от най-засегнатите от тероризма страни и ние сме решени да изиграем своята роля в борбата с тероризма, общата борба срещу тероризма. Сега да спомена накратко някои от основните теми. Радвам се, че директивата за ПНР, така наречените резервационни данни, най-накрая на 14 април бе приета с голямо мнозинство. Знаем, че директивата за резервационните данни няма да бъде магическо решение, няма да бъде разковниче, но е, нейното прилагане ще помогне, ни помогне за събирането и анализа на данни сравняването на тези данни с данни, които идват от други източници, което ще бъде много полезно. Белгия възнамерява да направи всичко необходимо, за да използва пълноценно възможности на тази директива. А включително и когато отнася за вътрешните полети в Европейския съюз. Колкото до външните граници, какви мерки се взимат? Европейските граждани ще бъдат контролирани при влизане и излизане, съответно с показателите за нивото на риска. На заседанието на съвета на, през феврари бе решено системно да бъдат проверявани всички онези, които се смятат, че могат да представляват някаква опасност, когато прекосяват външните граници в Европейският парламент ще се проведат дискусии и новият закон а, а, трябва да бъде прият а, час по-скоро. Като имаме предвид колко сериозно е положението, а, трябва да се работи паралелно по няколко теми. Об, обмена на информация е друга такава тема. Миналата седмица в Люксембург се състоя среща, на която беше посочено, че недостатъчно се използват информационните системи. Шенгенската информационна система и е, СИС-2, системата за размяна на данни на Европол. Необходима е по-активна роля на Европол и Белгия в сътрудничество с Европол ще организира оперативна среща на специалисти по въпросите на тероризма, за да може да се размени информация във връзка с терористичната заплаха. Белгия винаги е настоявала за по-активен обмен на информация – от години ние сме една от страните, която най-активно участва в размена на информация и предоставяне на информация на Европол. Опитът показва, че тази работа трябва да се засили. След срещата в Париж беше, бяха взети, направени важни а, опити за използването на Шенгенската информационна система за борбата с тероризма. Бяха идентифицирани начини как може да подобрим Шенгенската информационна система и да използваме по-пълноценно. В момента тези мерки, набелязани мерки се изпълняват. Необходимо е да се осигури по-добра оперативна съвместимост между различните бази данни – след съветът, среща на съвета миналата седмица, беше, беше, беше обсъден въпросът за по-добрата оперативна съвместимост на информационните системи. Надявам се, че това ще доведе до по-добри резултати. През следващите седмици са насочени няколко а, срещи на експерти в а, рамките на съвета през юли и ще можем да вземем важни решения по някои от най-важните въпроси за оперативната съвместимост. Въпроси, които когато бъдат решени, ще бъдат от голяма полза. Това е нещо във връзка с интернет. Европол а, работи много активно в тази област. всички разследвания на тероризма показват колко голяма е ролята на интернет в подготовката на терористичните атаки. Значи необходимо е да се следят не само размените на информация по интернет, но трябва да видим и как да противодействаме на терористичната пропаганда. през 2015 година бяха направени крачки в тази насока. С подкрепата на Европейската комисия и Обединеното кралство създадахме мрежа от консултантски звена, които да подпомагат страните членки. В момента се опитваме е, да са, намерим начини за по-активно сътрудничество с е, интернет доставчиците в европейските страни. Свършено е много работа, но още много остава да бъде направено. Споменах само някои от въпросите, по които работим. Но трябва да подчертая, че да, по много въпроси да преминем от думи към дела. Само така можем да успеем а, и да свършим това, което европейските граждани очакват от нас. Благодаря. А, има много желащи да говорят. има много, значи, имате думата да не повече от 10 на минути. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. След Мадрид, Лондон и Париж, терористите удариха Брюксел. Вашата столица, столицата на Европейския съюз. Българското правителство е много добре запознато с това измерение. Летището и метростанция Малбек са места, които често се използват от членовете на парламента от нашите институции. Но връзката с Европейския съюз е само един от аспектите на атентатите от миналия месец. Не можем да забравим, че първите жертви са 30 40. Ние дължим на тях и на цялото население в Белгия, Брюксел и Европа да започнем работа в няколко направления, които ще засегна в моето изказване. Няколко думи за разследванията и първоначалните заключения, свързани с терористичните мрежи. От атентатите в Париж през ноември 2015 година всички полицейски и разнователни служби в Европа се опитват да установят какви са мрежите, на които почиват тези атентати. Усилията се засилват със всеки изминат ден. Искам да подчертая от чудесната връзка с, с разузнавателните служби на Франция и със съдебните органи на Франция. Съвместните разследващи екипи между Франция и Белгия работят е, денонощно по проучването след атентати в Париж. Съдебното разследване все още продължава. Не мога да давам подробна информация за следствието или за извлечените полуки. При все това мога да споделя няколко забележки. След Вервие в началото на 2015 година ИДИЛ показа, че е възможно да провежда мисии извън базите си в Силия. Хиляди километри след далече от тези бази. Атентатите в Париж имаха сходни черти. Няколко лица са участвали в подготовката и извършват на атентатите. Нашите забележки са следните. Броят на терористите в Франция и Белгия показват, че са използвани фалшиви документи, Създадени са връзки между френски и белгийски джихадисти, които много често са служили в френско говорящи или холандски говорящи батальони. Атентатите в Брюксел са вдъхновени от атентатите в Париж. Няколко удара последователни в с кратко стояние един от друг, с самоделни взривни средства. Терористичните клетки са използвали Белгия, за да подготвят атентати в други места. Тези планове са променени заради арестуването на Салам Абдел Аслам, което накара терористите да преминат към план Б, да атакуват Брюксел, като използват взривните вещества, които вече са имали. Профилите на атентаторите показват много различия, но има три отличаващи се профила – тези, които направо от училище отиват в Сирия и се връщат още по-радикализирани. Тези, които никога не са попадали в нашия кръкозор и са имали няколко самоличности, за които не сме чували, и тези, които идват от белгийски затвори и много бързо са радикализирани. Атентатите показаха една нарастваща тенденция – от 2012 година. Много мерки са предприяти, за да се намали броя заминаващи лица, да се преследват наказателни терористи и да се издават осъдителни присъди. В пресата се спомена за неспособността на Белгия да се справи с заплахата, което нанесе удар върху репутацията на страната. Няма да кажа, че не са допуснати грешки, ще се върна на тях, но е важно да се подчертае факта, че са прияти мерки една след друга на различни нива. На първо място, никой не може да каже, че Белгия е пренебрегвала въпроса с чуждестранните терористи. Нашите министри бяха едни от първите, които обърнаха внимание за това европейско, на европейско ниво. Белгия е една от първите страни, които имаха ясен анализ и статистика за тези чужди страни терористи и ние поискахме обмен на информация на европейско равнище за да справим с новата заплаха. Имам да добавя няколко штрихи към картината, обрисувана от моя колега. На първо място, работата на следващите органи на прокурорите даде много конкретни резултати, които противоречат на картината образувана в международната преса. А именно, усетилните присъди за тероризъм през периода до 2014 година е 7-8 присъди годишно, което не е малко спрямо другите държави в Европа. През 2014 осъдителните присъди нарастват на 55 и се увеличава двойно през 2015 година, където 115 лица получават осъдителна присъда за тероризъм в Белгия. Тази цифра е много висока в абсолютно изражение. Особено ако се учете и факта на белгийското размера на българското население, което е свидетелство за приоритета, което се отдава на тези случаи в Белгия. Имаше и много промени в законодателството. Удължаване на срока на задържане преди явяване в съда, претърсвания през нощта, улесняване на сътрудничество между белгийските служби, използване на специални озователни средства, сериозно увеличаване на обхвата на престъпните деяния, което не се ограничава само до Европейската директива. И също и анонимността на предплатените сим карти. Това са промените през изминалите 12, години, 12 месеца. Радикализацията в закотворите също бе обсъдена. Предлага се конкретен план за действие, който включва обучение на надзирателите в затворите, също и специализирани секции крила в затворите за затворници, които са изложени на риск от радикализация. Искам да подчертая и за засилването на службата за вътрешно разузнаване в Белгия чрез човешки ресурси и специално разузнавателни средства и финансови ресурси. И на последно място искам да се спра на мерките, които са предприяти на федерално ниво в секторите образование, социални дейности, заетост, които не са в ресора на федералния министр. И искам да обърна внимание на това, защото не искам вашата комисия да стане с впечатлението, че тъй като нашия акцент е правосъдието и сигурността, Белгия действа единствено на тези фронтове и не обръща внимание на по-глобалния подход към радикализацията. Белгия е застъпник, както моя колега вече подчерта, за по-силна европейска реакция още от 2013 година. В ресор правосъдие мога да подкрепя работата на Ян за транспониране на новата директива за терористичните деяния и засилване на обмена на най-добра практика по радикализацията в затворите и програми за дерадикализация на осъдени за тероризъм лица. Засилване на системата за обмен на информация по наказателни дела, да се включат и граждани на трети страни и по-добро законодателство за огнестрелните оръжия са също много важни, но за мен най-важният приоритет в сферата на правосъдието е събирането на доказателства и информация за съдебни разследвания. Ние зависим все повече от доказателства, свързани с електронните съобщения. Тук не става въпрос само за събиране на доказателства, но също и предотвратяване на атентати. В миналото ние разчитахме на данни от съобщенията с прокси сървъри, например националните телеком компании. Сега терористите използват WhatsApp, Viber, Twitter, Skybook, Sky, Facebook, за да комуникират. Което е сериозна пречка за разследванията. Тук не говоря за масово наблюдения, но за целенасочени действия на базата и на съдебни решения. Нито една европейска държава не може да се справи с проблема сама. Европейския съюз трябва да се намеси спешно, за да координира националната реакция и дискусиите с трети страни и провайдерите, където се намират в тези трети страни. Ние се нуждаем от нов европейски подход – и искам да благодаря за работата, свържена от Люксембургското и Холандското председателство с помощта на комисията. Друг приоритет в сферата на вътрешните работи и правосъдие е да установим контакт с Турция, за да се подобри съдебното сътрудничество и екстрадицията. И що се отнася до европейското сътрудничество, настоявам за сътрудничество между разнователните служби. То е извън ресора на Европейския съюз. Дебата за Европейската разнователна агенция не е актуален с оглед позицията на големите държави членки. Нещо, за което съжалявам. Много важна е работа, която провеждат звателните служби в Европа за борба с тероризма. Разработват се нови средства, които нямаше да бъдат предвидени преди няколко години. Радваме се, че има промяна в нагласите в това отношение. Макар, че няма съмнение, че обменена информация за тероризъм е много силен и в момента. Дами и господа депутати, тероризма заедно с миграцията разтръсват Европа и гражданите й. Има силно желание за отстъпление назад и затваряне за границите, с което се храни популизма, ксенофобията и дискриминацията, което е много опасно. Едно от проявленията на тази реакция е и критиките, правени към Белгия през изминалите месеци. Малко страни са нападани толкова много от международната преса. Искам да ви напомня и за атентата на 24 мая в еврейския музей в Брюксел. Ние предупреждавахме нашите партньори от близо година, че трябва да се подобри обмена на информация. Тероризм, терористът не беше белгийски граждан, нито пък беше влязъл в Шенген през Белгия. Ние не се опитваме да обвиняваме никой след атентата, просто гледахме каква ще са нашите реакции. След атентата в Париж всички поздравиха Белгия за предотвратяването на атентата в Елвие. Двама терористи бяха убити. С оглед атентатите през Париж през ноември бяха сгърнати много усилия в Белгия по линия на засилено сътрудничество с Франция в съвместния разследващ екип. Неуморните усилия на белгийските разследващи органи заедно с френските колеги доведоха до унищожаване на клетката. която нанесе изненадващи удар на 22 март. Ние сме силно решени да разгледаме всичко, което се е случило. Ние избрахме пътя на прозрачността. Парламентарна анкетна комисия бе създадена, която ще разгледа функционирането, ролята на различните участници на различни нива, ще проучи процесите и ще направи препоръки за подобряване на работата там, където е, са необходими те. Ще продължим сътрудничество с европейските институции, не само за да сме една от държавите членки в двата линия за борба с тероризма и за интеграция, но ще запазваме, опазваме сигурността на европейските институции. Ще работим и с другите държави членки в оперативен план. Искам да благодаря тук на всички, които ни помогнаха при разследванията след атентатите в Париж и Брюксел. Мога да ви уверя, че макар и да има още много работа за подобряване на сътрудничеството и обмена на информация, европейската солидарност и съвместната борба срещу туризма не са просто нещо само на думи. Те са ежедневна реалност на нашата полиция, прокурори и разнователни служби. Дами и господа, скъпи колеги, давате си много добре сметка, че Белгия е свикнала с критиката и ние сме самокритични също така. Но, може би си давате сметка, че белгийското правителство смята, че бъдещето е, се крие в повече Европа, не по-малко. Не можем да правим стъпка назад. Ние просто трябва да продължим да вървим напред още по-решително, за да се борим срещу една от най-варварските болести на нашето време – тероризма. Благодаря. Благодаря и на двамата министри. И сега преминаваме към изказванията по един член от всяка политическа група. И след това ще продължим с членовете на парламента, както е по списък. Всеки има по две минути не можахме да започнем точно в половина, за това ще ви помоля да бъдете дисциплинирани и да се придържате към времето. Е, ЕНП, господин Бони. Благодаря, господин заместник-председател, господин министр, господин председател. Първо искам да изразя своите искрени съболезнования към вас. Много от нас бяха лично засегнати от атаките в Брюксел. Мисля, че сега не е времето да се обвиняват дадени държави. Сега времето е да, е да се мисли за бъдещето. Време е да действаме заедно. Ако искаме да създадем сигурност, а мисля, че ключовият въпрос е превентивните действия. Най-важната точка е ефективното споделяне на информация между полицията, между разузнавателните служби, както казаха и дамата министри. Имаме нужда от сътрудничество на европейско ниво. Имаме Европол, който обаче може да прави много повече, ако му се предоставя вярната информация на време. Споделянето е едно, но обмяната на данни, обмяната на обработените данни в реално време, това е основното. Директивата за данните на пътниците вече е факт и очакваме тя да бъде приложена. Работим върху директивата за антитероризма, която ще ни предостави ясни инструменти за повече превентивни действия. Ще ни даде правни възможности да разбием подготвителните дейности на терористите. Имаме нужда от координиран подход към чуждестранните бойци и имаме нужда тази директива да бъде приложена и колкото може по-бързо. Не трябва да се забравят и предизвикателствата на радикализацията и това, че млади, че са необходими действия във връзка с младите хора, които се радикали, радикализират. Трябва да видим как ще се справим с нарастването на тъмната мрежа и действията на терористите в тази мрежа. Много действия са наистина спешни въпроси. Искам да попитам, какво е вашето мнение, от какво имаме нужда от практическа гледна точка? Какви са слабите места, които сте открили? Най-вече във връзка с поделянето на информация в град Брюксел. Има най-различни полицейски сили. Какви стъпки бяха предприяти, за да се подобри сигурността на летище Завентем и в самия град? Как трябва да изглежда европейската координация, за да се покрият всички тези потребности, които вие сте идентифицирали. За СНТ, господин Бае. Благодаря, господин председател, господа министри. Благодаря за вашите сведения, за, за, също така за решенията на съвета по правосъдие и вътрешни работи. Има един въпрос във връзка с това, което според мен е най-слабото звено, а именно размяната на информация между страните членки. Опирам се на последния доклад, където се казва, че хиляда терористи са били установени от Европол, има най-малко 5000 такива в Европа. А пък данни за чуждестранните терористи се разменят само от пет страни членки. Много е необходимо да подобрим обмена на тази информация. И искам да попитам как това да стане. Вече от месеци говорим за по-добър обмен на информация. Какво бихте а, предложили? Може ли да имате една такава периодичен отчет, таблица за това какво се прави в това отношение? Това първо. Второ, каква роля играе Европол и какво а, а, трябва да се направи, да се приемат, какви закони трябва да се приемат, за да може страните членки да предоставят на Европол цялата необходима информация. Прави ли го Белгия вече? Това второ. Трето въпроса на неодаващата среща по борбата с тероризма. Стана дума, че всички страни членки трябва да командироват експерти. Направено ли е вече това? Четвърто. искам да попитам, кои страни членки вече са свързани в системата Сиена на Европол? Сега по отношение на 3000-те чуждестранни а, терористи, които са а, идентифицирани от Европол, включени ли са данните за тяхните лични данни в системата Сиена? И накрая за резервационните данни, ПНР, нещо, което бе косувано миналата седмица не беше прието задължителната, различната размяна на данни, така както предлагаше парламента. Съветът беше на друго мнение, 28 страни ще има е, по различен начин, като ли подхождат по този въпрос. Е, и вие искате да разширите тази размяна на данни не само за въздушния транспорт, но също така и за морския и железопътен транспорт. Какво прави Белгия, за да може да се подобри и ускори този обмен на данни? и, е, защото сегашно съществуващите бази данни не са ни особено полезни. Благодаря. За ЕКР господин Венес. Благодаря, господин председател. И ние също искаме да благодарим на министрите за, на господин министра на правосъдието. Всъщност не ми стана много ясно, че след тези терористични атаки се налага вие да докладвате пред парламента. Ние подкрепяме а това и вие създадохте такова впечатление. Не искаме гражданите да си мислят, че действаме само защото атаките са били толкова близо до парламента. Знаем, че вие вземате тези захи много сериозно. Знаем, че в миналото това не беше точно така. Сега вече осъзнавате важността, което е хубаво, Показахте ни какви са вашите планове за бъдещето и е ясно, че вземате заплахите много насериозно. Хубаво е, че работите а, на, така да се каже, на европейския и националния фронт и инвестирате повече на национално ниво. Мерките на национално ниво тук могат да бъдат пример за другите държави членки. Например, военните на улицата около парламента, това е добър пример за другите държави. Също говорихте за важността на това да бъдем практични. Това, което каза господин Гейнс, той каза, че Европейското ФБР не е толкова а, важно а, днешно време, като си имат предвид европейските договори. Представихте един специфичен подход и искам да ви поздравя. Имам обаче това въпроса за националното и европейското ниво. На национално ниво е ясно, че вашето правителство променя нещата. Вие се фокусирате много върху Брюксел. Това е добре и искам да получа повече информация за това. Вторият ми въпрос – Става въпрос за 11-те държави, които ще се включат в европейското сътрудничество. Господин Ямбон, министър Ямбон, играе водеща роля в това международно сътрудничество и ми се иска да чуя повече. Гласувахме директивата за данните на пътниците. А също така, дали се занимавате и с нещо друго, например високоскоростните влакове. Господин Дюпре. Euh, euh, Благодаря, э, господин председател. Благодаря на, господин господин э, Бон и на министър на правосъдието за тяхното присъствие и тук. Установявам, че за първи път след подобен атентат э, вканим министри, които да говорят пред Европейския парламент. Смятам, че това е едно смело и необходимо решение. защото фактически трябва да установим корените на тероризма в Европа. Всъщност, говорим за различни неща. Първо говорихме за отговорността на белгийските органи за сигурност. Очевидно е, и трябва да се признае, че имаше някои слабости Мобилизира се армията, мобилизираха се полицейски сили и какво? Какви са резултатите? Всички резултати, които бяха постигнати, бяха след вече атентатите в, първо в Париж и след това в Белгия. Може ли да внесете по-голяма яснота по, този въпрос? И двамата подчертахте колко важна е, важен е обмена на информация много се говори за общо, обща формулировка, кого можем да наречем терористи, кого не. Няма единство в европейските страни по този въпрос. Сега по отношение на ПНР не се прие системното задължително разменяне на данни. Защото при ПНР би трябвало така наречените чужестранни терористи и все терористите да бъдат обект на задължителен обмен на данни между страните в рамките на тази система. Вие също така настоявахте много за необходимостта от системно сътрудничество. Бих искал да ви попитам, можете ли да гарантирате, че 100% от чужестранните бойци, които се намират на белгийска територия, в момента са идентифицирани. 100%, освен това, 100% от тях ли са идентифицирани? Знаете ли ги, кои са и къде са? И трето, във връзка с Европол. По във връзка с борбата срещу тероризма, можете ли да ни дадете някакви е, е, сведения е, или доказателства за действията и ползата от, борбата, от Европол в борбата срещу тероризма. Лорен Ферара за Европа за свободата и пряката демокрация. Благодаря ви и за всичко това, което сте направили до сега във връзка с борбата с тероризма. Има обаче нещо, което не е направено. Искам да получа отговор от вас по този въпрос. И моят въпрос е много прост. Какво не се получи? Говорихме. Какво е станало след това, след атаките? Но миналото не ми е много ясно. Какво е направено още в миналото с цел превенция и какво всъщност не се получи? Това е важно във връзка с тези факти. Мисля, че навсякъде в Европа нещата стояха така, че хората не бяха подготвени за такива събития. А в град, който наистина е сърцето на Европа, и въпреки атаките в Лондон, Париж и Мадрид, въпреки че няколко дни преди атаките бяха извършени арести. Въпреки това, възоснова на информация, която е получена, все пак е трябвало да помислите. И явно има някакво място, от което изтича информация. Що се отнася до сигурността, това е много трудно. И сега се връщам към основния ни въпрос. Какво всъщност не се получи? Натрупали сме известен опит в тази област, но винаги се случват такива атаки. И това е още един практически аспект. В този вторник аз, така да се каже, изчезнах, избягах с моя, с моя автомобил. Върнах се в Италия, защото не се чувствах сигурна. И други хора направиха същото. Въпреки, че ни приканиха да си останем в къщи, не пътувайте, аз просто си тръгнах. Време на пътуването си до Италия, когато преминава границата, малко след тези атаки, срещнах доста малко контролиращи органи. Дори нямаше контрол на границата. Абсолютно нищо. Веднага ми направи впечатление, че нещата стоят именно така. Седях си в колата, потеглих, казах им, че е, идвам от Белгия, но нищо не се случи. Вероятно и терористите са посъпили по абсолютно същия начин. И това се случи само няколко часа след атаките. Абсолютно никакъв контрол. Говорихме и за данните на пътниците. За повече оперативност между базите данни. Това е нещо хубаво. Вече разполагаме с базата данни за пътниците, с бази данни във връзка с предоставяне на визи, Евроюст, Европол. Навсякъде имаме бази данни и данни. Имаме и европейски координатор за борба с тероризма, също така сътрудничество в Европа. Разполагаме с огромно количество инструменти, но винаги когато се случи нещо, казваме, че сътрудничеството не се е получило. А тази интраоперативност е изключително важна. Трябва да се знае какво се прави точно и на практика, за да може тази работа между държавите членки да бъде подобрена. Благодаря, господин председател. Да, като че ли изживявам едно дежавю. след, всеки, след всички атаки чуваме едни и същи оправдания. Какви мерки трябва да вземат държавите членки, а в крайна сметка а, все едно говорят едни и същи лаици. Това за мен е изключително недостоверно. Като че ли хората не смеят да погледнат истината в очите. Това просто е една последица от ислямската идеология. Нашите граници са отворени, ние си внесохме терористи и след атаките видях какъв може да бъде граничния контрол между Нидерландия и Белгия. Изобщо няма никакви пречки, когато се преминават границите. И тогава се питам, какво е научила Белгия? от тези събития? Как можем да си обясним, че терористите са могли да се крият месеци наред в ислямската общност в Моленбек? Как можете да гарантирате, че вашето население ще бъде в безопасност, ако не приемете исляма като опасност? Сега ще започнем с господин Мишел. Продължаваме с господин Мишел. Господин председател, господа министри, най-напред трябва да кажа, че приветствам вашето присъствие тук. Разговарях с, френският министр на вътрешните работи след атентатите. Говореше се за позитивна дискриминация. обаче европейските институции са в Брюксел, тук трябва да се вземат важни решения и мисля също така трябва да бъдат изслушани и други министри, не само белгийските министри. Мисля но в всички случаи, че това е една чудесна инициатива. Съществува анкетна комисия, която работи в Белгия, и надяваме се тя ще ни предостави информация и ще ни даде по-точни данни по-точно от това, което вие можете да ни кажете в момента. Разбира се, тази анкетна комисия а, а, започнала е работа, но все още не може да не е дала своите препоръки. Аз съм много, бях много доволен. А, първо, че след много голямо забавене най-накрая бе приета директивата за размяната на резервационните данни, ПНР, но искам да ви кажа също така, че съм а, абсолютно в полза на една ПНР база данни за цяла Европа, защото иначе а, а, размяната на данни между 27-те страни членки може да се да бъде полезна само ако тя е абсолютно ефикасна и ако имаме обща позиция по критериите, за които ще подозираме един или друг пътуващ. Значи най-малко трябва да се е, съгласим кои европейски страни ще участват в работата, за да разработят критерии и параметри, за да можем да знаем как и кого ще е, определяме като подозрителен. Господин министр Генс, съвсем набързо искам да ви попитам, тъй като вие заявихте, е, че съществува воля да се борите с радикализацията. Знаеме, че тук става дума за една така амалгама, която се състои от редица, редица елементи, нещо, което противоречи цяло на всички европейски ценности. Трябва да се борим с радикализацията. Говореше се за европейски ислям. Но трябва да се каже, че всяка религия, която застрашава върховенството на закона, представлява опасност. Не става дума само за исляма. Която и да е друга, която заплашва правовата държава, трябва да бъде отхвърлена и това трябва да бъде ясно казано. И господин Ген, а, мисля, че би било полезно да ни кажете малко повече а, за тази насока на вашата политика. Благодаря. Okay, colleagues, if you can, everyone can be disciplined because as I said, Mr. Колеги, ако мога ли да помоля да бъдете дисциплинирани, защото искаме господин Ямбон да даде отговор, така че моля за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да започна с това, че благодаря на министрите, че са тук. След цялата несигурност след атентатите, моята реакция беше различна. Както на 22 март след атаките, така и на следващия ден, след обяд, не си отидох къщи, останах съзнателно в Брюксел, защото знаех, че има много жители на Брюксел, които нямат шанс да си отидат в къщи и а, е, да бъдат на безопасно място. След първите атаки, малко преди коледа също бях в Брюксел и искам да покажа своето уважение към гражданите на Брюксел, които наистина се чувстваха несигурни, но не се поддадоха и успяха да си върнат града. Те успяха да се събират на обществени места, не се страхуваха. И за мен това е една забележителна реакция. Това не е насочено към вас, но искам да кажа, че това е една много различна реакция от тази на някои политици. Повечето политици смятат, че това трябва да че повечето рестриктивни мерки водят до повече сигурност. А това не е така, независимо какви мерки ще вземем. А разбира се, ние трябва да вземаме и да, да разглеждаме критично нашите мерки за сигурност. Не може да има абсолютна сигурност. не можем да говорим и за това, че атентатите само ще се изместват от Франция към Белгия, но а, трябва да кажем, че терористите се местят и в рамките на нашите държави. Сигурна съм, че някои от тези посочени критични точки се, ще се срещнат и в други държави членки, които не са подложени на критика, само защото там не са се случили атентати. Искам да посоча два аспекта, които ме объркват по време на цялата тази дискусия относно сигурността. Установяваме, че винаги съществуват обществени и политически рамкови условия, които помагат на терористите. В крайна сметка, краят на терористичните атентати е свързано и с променените рамкови условия в обществената политика и в социалното обкръжение. Не чух достатъчно по този въпрос днес. Искам да задам един конкретен въпрос. Господин Ямбон говори за 400 милиона евро, които са предоставени. Аз се интересувам как са разпределени те? Колко от тях наистина ще се използват за рестриктивни мерки, например за събиране на данни, за мерки за наблюдение и колко средства наистина ще се ползват за дерекализация, за превенция? Превенцията е много важна част, защото в противен случай все повече хора ще бъдат набирани. И още едно последно изречение. Искам да подкрепя господин Мишел. Събирането на данни изобщо за нищо не случи, ако всяка държава членка и всеки орган работи с напълно различни критерии. Ако се получават напълно а, различни резултати, тогава обмяната на данни изобщо не е от никаква полза, а, защото ние имаме нужда наистина от правилен анализ на данните. Колеги, наистина трябва да ви помоля да побързаме Съжалявам за тримата последни оратори, но ще ви помоля да говорите в рамките на една минута. Госпожа Месоло. ще дам моето време на другите колеги. Колегата Бели. Две минути. Благодаря за дадената възможност. Искам да благодаря и на двамата министри. Бяха зададени много въпроси за това дали можехме да избегнем тези атаки и какво можеше да се направи за това. Мисля, че отговорът е ясен. Предложенията, че трябва да затворим границите, са напълно обезмислени. Въпросът е и отговорът е в превенцията и по-точно в обмяната на информация. Ние трябва да се концентрираме върху това. Това, което каза госпожа Сипел, аз съм напълно съгласен с нея. Пълна сигурност не съществува. Просто трябва да правим това, което можем. Обмяната на информация. Това е ключът. Госпожи, господин Гейнс, вие бяхте прав, като казахте, че европейското е- ФБР би било идеално решение, но не е реалистично. Мисля, че в дългосрочен план трябва да опитаме да го направим. Но в момента това, което трябва да направим е да се фокусираме върху сътрудничеството между държавите господин Кирков каза, че трябва да работим по-активно с отделните държави, да се създават по-тесни коалиции. Трябва да работим с тези държави, които биха подкрепили бъдещото ФБР. Искам да попитам министрите, дали сте готови да работите по-активно с французите, с другите държави членки, може би с 5-6 държави членки, да работите заедно, за да създадете едно така такова междуевропейско разузнаване, разузнаване. Едва ли може да се направи това с 20 80 държави, но дали вие сте готови да работите в по-тесен кръг? Госпожа Вайтман. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата белгийски колеги. Вие и двамата казахте, че борбата срещу тероризма трябва да се води на европейско ниво. Като белгийци, ние трябва да се борим с тероризма, да показваме лидерство, да работим на европейско ниво. Да, хубаво е, че работим на национално ниво, но трябва да работим между международно. Няколко конкретни точки. Радвам се, че всички либерали тук казаха, че искат създаването на Европейското ФБР. Това е основно. Трябва да направим каквото можем, за да го осъществим и да постигнем нещо подобно. Колега Ямбон, казахте, че трябва осигурим външните си граници. Можете ли да ми кажете повече за 80-те белгийци, които бяха арестувани? Ние показваме лидерство в тази област и наши, други държави могат да следват нашия пример. И накрая, искам да кажа нещо за това, което казаха колегите зад мен. тя каза, че е напуснала Брюксел, защото се е страхувала. чух същото от много мои европейски колеги. И в Страсбург. Чух че някои хора, трябва, че някои хора казаха, че трябва да преместим всичко в Страсбург и да се откажем от Брюксел. Искам да ви призова да работите с всички европейски държави, за да се борим да направим Брюксел сигурната столица на Европа, такава каквато винаги е била. Благодаря. Благодаря, колеги. Много конструктивен, подробен подход, много въпроси. Затова искам да дам първо думата на господин Ямбон. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за зададените въпроси. Повечето от тях бяха съвсем уместни. и засягат неща, които изискват съвместна работа. Много въпроси бяха зададени за обмена на данни, резервационните данни на пътници. Ще се спра първо на тях и след това ще пристъпя към отделните въпроси. Относно обмена на данни, Бе зададен въпрос. Знаете ли кои страни какви данни предоставят? В съвета по вътрешни работи и правосъдие министрите решихме миналата седмица господин Декерков всеки месец ще предоставя отчет. Днес получихме информация само за нашата страна и за глобалните факти, но решихме, че не става просто сочене с пръст. Въпросът е да се стимулират и другите държави да предоставят данни, които да се споделят пред всички министри. От юни нататък. Днес не разполагам с информация каква страна, какви данни предоставя на Европол, но тази информация ще имаме от юни нататък. Относно предоставянето на информация за Европол, Белгия е на трето място, след Франция и Холандия. Така че в това отношение мисля, че се справяме добре. Относно пътуващите, 611 чуждестранни бойци. За тях сме дали информация, които са се отишли в, в Сирия и са се върнали. Предоставили сме информация за такива, които, за които знаем, че подготвят пътуването до Сирия. Предоставили сме цялата информация, с която разполагаме за чуждестранни бойци. Предоставили сме информация и за лицата, които ги върбуват и системите за финансиране. Т.е. цялата информация по отношение на чужестранните полици, тези, които ги върбуват и финансовите мрежи. Тази информация е предоставена на фокалното звено. За пътниците. Относно Европол, Белгия е за и практикува политика на обмен на информация. Относно съвместните екипи за връзка с Европол, шест държави членки са осигурили експерт и две планират да назначат експерт, т.е. 8 държави членки, включително и Белгия. Белгия е една от шесте, които вече са изпратили експерт за съвместния екип за връзка. Имаше въпрос за резервационните данни за пътниците и дали сме за обмен на информация с чуждестранните бойци в рамките на резервационните данни. Аз съм за една единна система за резервационни данни. Само, че идеала е едно, реалността е друго. Много често. Затова и аз се радвам, че Холандия пое инициатива да накара лица държави членки да закупят една и съща система за резервационните данни. Холандия предприе тази инициатива, която е доста добра, защото така ще работим с една и съща система, която на по-късен етап ще улесни преминаването към една система. Ние сме за тази инициатива и се присъединихме към нея. И така, да, аз съм за обмен на информация и черни списъци за чуждестранни терористи между различните системи за релевационни данни. Бяха зададени въпроси за разширяване на обхвата на тази система и включването не само на въздухоплаването, но и други видове транспорт. Нашия проект предвижда да се включат всички видове транспорт, не само въздухоплаването, но и международните влакове, включително и корабите и автобусите. Има много автобуси, които се движат в Европа и положението е едно и също. Ако затегне много контрола при въздухоплаването, тези лица ще се насочат към други видове транспорт. Затова и трябва да ги следим навсякъде, където е възможно. Мисля, че отговорих с това на всички въпроси за обмена на данни и резервационните данни за пътниците, PNR. Имаше един въпрос, зададен от член на НП за слабостите в полицейските отдели в Брюксел. Това е политически проблем в Белгия, искам ясно да го заявя и не е лесно да се реши. Според мен по-добре е да имаме една полицейска зона. Имаме един глобален координатор за район Брюксел, който работи с 6 зони, т.е. има обмен на информация, т.е. нямаме оперативен проблем. Що се отнася до сигурността в летището, по-настояще има строги мерки за сигурност. И един периметр, който е много широк, според мен. Но варианти бяха или да е така, или изобщо не се отвори летището. И аз избрах първия вариант, пред варианта да не се отвори летището за да се разгърне пълния капацитет на нали? летището, мисля, че трябва да се ограничи периметърът за сигурност в момента, тъй като той не може да бъде запазен за дълго време. действие сега са обхванати 8 общини, 7 в Брюксел и в Филфорте. 39 милиона евро са предвидени. Има два аспекта – административен и полицейски. Административният аспект ще ни позволи да регистрираме данни за живущите в Моленбек – Втория аспект е полицейския. Ние ще следим по-внимателно чуждестранните терористи. Ще отделим повече полицейски служ... ресурси, 60 полицейски служители допълнително в Моленбек, 300 допълнителни полицейски служители в целия район ще бъдат е, командировани, за да можем да следим страничните дейности, търговията с наркотици, фалшифициране на лични документи, търговия с оръжие и всички тези дейности. Също и черната економика, защото много често тя е финансов източник на тероризма. Вие попитахте и за Г-11. Може ли едно ядро от държави членки да работи? И това вече е факт. Г11. 11 държави членки. Най-вероятно не всички 28 държави имат чуждестранни терористи, но те имат такива. Тези 11 имат такива, имат програми за тази цел – така че по линия на Г11 ние работим заедно за борба срещу този проблем. госпожа Валтмен за профилите. Капацитетът ще бъде увеличен на 80 специалисти, които могат да извършват гранични проверки. Господин Дюпре, ако правилно разбрах, казахте, че след атентатите при Верве даже действията бяха преди атентатите. Към януари 2015 бе операцията в Вервие. Атентати, които бяха подготвени там, тя ги избегнахме и тогава нашите служби бяха героите. Всеки посланник в Брюксел поиска среща с мен и ми каза страхотно, много добре. Това са същите служби, които след атентата в Париж бяха критикувани. Аз не смятам, че са героите, просто свършиха работата. Но не съм съгласен с факта, че не са си свършили работата преди атентатите в Париж или след това. Службите са професионалисти, службите за разузнаване и полицаите. Но нашите врагове, терористи също са професионалисти. Те са много добре обучени в Сирия. Това са едни машини за водене на военни действия. Много важно е да се обмени информация. Така че ние работим с професионалисти. Питах им, защо не успяхте да предотвратите това. Аз ще ви кажа, не може да се гарантира 100% сигурността. Никой не може да направи това. Ние правим всичко възможно, за да избегнем атентатите. И тук мога да ви потвърдя, че всички служби, полицията, разнователните служби, следствието работят денонощно, за да направят всичко възможно всичко, което е възможно за един човек. Но, за съжаление, рискът никога няма да бъде нулев. Никога не е бил нулев риска. Относно исляма, най-лошото, което може да направим, както е казано многократно, е да превърнем ислама в враг. Това е най-лошото, което може да направим. 700 хиляди мусулмани има в Белгия. Мнозинството от тях са съпричастни към нашите ценности. Ако превърнем във враг всички тези хора, ще се създадем проблем. Трябва да идентифицираме терористите, техните поддръжници, мрежите им също срещу това трябва да работим. Останалите мусулмани трябва да бъдат спечели на нашата страна. Господин Жонбон ще останеш няколко минути, след това ще тръгва. Сега ще дам думата на следващия министр. Преди да започнете, ще ви помоля да се спрете на въпроса на господин Мишел. Дали ще се провеждат срещи само с белгийски министри? Ние ще се срещаме и с други министри. И го правим. Въпросът е какви мерки предприема съвета след всички тези средства? Дали има полза? Някой спомена за Европейското ФБР и за всички тези предложения. Но мисля, че това, което ще ще свърши работа е да има платформа за обмен на информация. В вашето изказване ще ви помоля да кажете какво липсва в работата на съвета, защото част от нашата работа е да поискаме отчетност от съвета, не само от комисията. Това е много важна роля. Ние искаме да бъдат хванати терористите. Това е важно. И борбата с радикализацията, друг въпрос, повдигнат от колегите. Има голям проблем в това отношение Мерките, които предприемат редица държави, за съжаление, са много примитивни. В Великобритания се използват нови мерки, но те не носят успех. Искам да ви попитам дали получавате помощ, има ли у мен най-добре практики, защото превенцията е от особено значение. Трябва да се обсъди този въпрос. Говорим за местни терористи, радикализация в рамките на страната. Това е много важен въпрос, който стои на дневен ред още преди конфликта в Сирия. Той не засяга само Белгия, но и други европейски държави. Thank you very much, uh, chairman. Um, let me... Благодаря, господин председател. Нека най-напред да отговоря на някои от повдигнатите въпроси, като че ли малко риторичени от тях, от членове на вашата комисия. Първо по отношение на обмена на информация между а, разузнавателните служби. И полицейските органи, разбира се. Аз а, имам познания само по отношение на разузнавателните служби. Работим а, в рамките на Европол. Но Бернския клуб, който съществува, има работна група по въпросите на контратероризма, борбата с тероризма. А, няма да запазя тайна, че има два списъка на терористи, които са особено важни. И тези списъци на терористите се разменят. Тоест не си мислете, че нашите служби за борба с тероризма не работят заедно. Също така и в рамките на вътрешните министерства. Разменя се информация, но както посочи председателя, а от време на време като че ли трябва да изчакаме да настъпи криза, за да раз... осъзнаем какви са международните ни задължения. За жалост е така. За Европол ние предоставяме информация, но повечето страни членки не предоставят подобна информация. Отговорно за това носят и съвета, и Европейската комисия, и парламента. И стигам тогава, стигам до вторият важен въпрос – не по-малко важен от първият въпрос, за който стана дума. Когато говорим за е, срок за съхранение на данните, за резервационните данни, ПНР, аз говоря като белгиец, не говоря от името на съвета е, за вътрешните работи. Всички говорихте, че сме отговорни за Европа, обаче не помагаме. Отново поставяме на дневен ред срока за захранение на данните. Нито Европейската комисия, нито съвета по време на Люксембургското председателство, на Нидерландското председателство не свърши тази работа, а, така че Белгия реши на своя глава да реши този въпрос. Много е важен този въпрос с срока за захранение на данните. Също се отнася и за ПНЛ данните край на краищата въпросът беше решен и не мисля, че тук отговорност носи само съвета. Искам да кажа още нещо. Аз съм член на Европейската народна партия. И трябва да кажа, че неприкосновеността на личния живот е нещо много важно. Аз не съм за някакво масово вледене, следене. В Белгия имаме много сериозни закони, които гарантират е, непрекъснатостта на личните данни и събирането на данни за конкретни данни винаги трябва да се реши от съдия, например. Но а, нека не превеличаваме обаче нещата. Нещата са доста сложни и сега вече го разбираме. И ако може още един път да спомена срока за хранение на данните и ПНР данните, колко време мина, докато бъде взето необходимото решение. Това е второ. Третото, което искам да спомена и ще го кажа на френски. Попитаха ме какво стана, госпожа Ферара го попита, защо се оказа, че вашите а, мерки не дават резултат. Това е въпрос, на който ще, на който ще отговори анкетната комисия и Белгийския парламент. Но ще кажа следното. И пак се каже, може би че ви се стори риторичен моя отговор. А, вие сте несъмнено много по-млада от мен. Но трябва да кажа, че съм прекарал, прекарвам половината от вакансията си в Италия на времето, независимо, че червените бригади действаха тогава в Италия в Вашингтон, след като един самолет удари Пентагона или пък в Нью Йорк, когато бяха съборили колите близнаци, някой каза, чакайте, сега ще бягам от Нью Йорк. Напротив, не става дума за слабост, става дума за една анкета, която се води в момента и нейните резултати ще покажат какво е положението. Но а, а, независимо от това, че резултатите още не са на лице, ще ви кажа, не преувеличавайте. Това не е а, разумно. Защото когато става дума за а, един самио, самолет, който се използва като оръжие срещу която и да е сграда, където и да е в Европа, никога не можем да бъде сигурни, а, че това няма да се случи отново. Знаете, 3000 души загинаха в Нью-Йорк. Ние в Европа мислим, че като че ли а, ние е, а, като че ли имаме най- единствено правото да а, се борим за тероризма и да даваме съвети как да се прави това. А, и, и, и когато вие сте си тръгнали от Белгия, бягайки от тук, имала сте пълно праве да го направите, по същото това време аз бях в кризисният център и опитахме се да упражним надзор на френско-белгийската граница, едновременно чрез полицията, чрез силите на а, митнически, митническите органи. А, и имаме доста много граници за една малка страна. А, може би не си давате сметка колко дълги е, е, е са от нашите граждани. И накрая това, което спомена господин Мишел, исляма. изцяло подкрепям това, което моя колега Ян Ямбон каза по този въпрос. В никакъв случай не трябва да създаваме проблеми там, където те не съществуват. И, е, извинете, но е, ще кажа, ние не можем да слагаме на една плоскост всички мисиомани, както не можем да слагаме на една, на всички католици или всички протестанти. не само защото са много мисиоманите. Европа трябва да си даде сметка за това положение. Имаме изпълнителен орган, представител на мисиоманите в нашата страна, който беше създаден, просто защото в мисиоманите в Белгия нямат тази иерархия, която има другите религии. И аз се съветвам с съветвам се с този съвет винаги. Аз знам, че за християните няма да е лесно да създадат подобен изпълнителен орган. Но мисиоманите, при тях не става дума само за изискванията и тълкуването на Корана. Става дума за техният етнически происход също така. И сме изправени пред два проблема в нашата страна в момента. От една страна, онези, които идват от Магреб, от различни отношения имаме, например, с Марокко, но ясно е, че те са много по-податливи на радикализация, отколкото турците, примерно. По отношение на турската общност, там няма, няма радикализация. А, а, но а, Дианета поиска изпълнение на кралския декрет, който бе публикуван в Белгия. Турското, е, турското, е, турският е, парламент Дианета поиска, поиска този декрет да бъде оттеглен. И това е проблем, който споделяме всички различни, от различни страни идват мусулманите. Тези страни контролират по един или друг начин тази, тяхната диаспора. А, и това също трябва да се взема предвид. Това са бележките, господин председател, които исках да направя в, в, като отговор на повдигнатите а, от вас проблеми. По въпроса за ПНР на данните. Вече гласувахме по този въпрос. И, е, едва ли съм чувал през живота си повече коментари за един единствен законодателен акт. След е, редица решение на съвета, след редица междуправителствени срещи бе взето това решение и това ще помогне и на Белгия. Но проблемът е, че след всяка междуправителствена среща се взимат решения, които след това не се изпълняват. всички трябва да видят много ясно, по прозрачен начин да бъде предлаган, прилагана директивата за резервационните данни. Това е което се опитвах да кажа. Има и други въпроси, които бих искал да спомена. Няма да коментирам въпросите за исляма, но Редно е да се каже нещо обаче за радикализацията. Но нямаме време. Ще трябва да приключваме. Господа министре, вие не сте длъжни да присъствате тук. Идвате под своя добра воля. Благодаря ви. Благодаря за това, че ни помагате да изясним нашата програма за гарантиране на сигурността в нашите страни и в Европа. Благодаря.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 colleagues, uh, if you're leaving, leave quietly. We're going to move straight to point. Колеги, ако си тръгвате, правете го тихо, защото минаваме към точка 4. Преминаваме към представянето на комисията относно Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински съюз на сигурност. Колеги, следващата тема е много тясно свързана с нашата дискусия. Миналата сряда беше прието това съобщение на комисията във връзка с борбата срещу тероризма и подготовката на условията за ефективен и истински съюз на сигурност. Имаме представител на комисията, който ще ни представи тази важна тема. И след това ще имате възможност да зададете въпроси. Благодаря на тези колеги, които останаха. Господин Серека, благодаря, че сте тук. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на уважаемите депутати. Благодаря, че ни давате възможност да представим това важно съобщение само няколко дни след като беше прието. Неговата цел е да сложи край на една годишната работа за приемане на Европейската програма за сигурност, която беше прията точно преди една година. То създава рамка на Европейския съюз, за да работи по-добре по сигурността, включително във връзка с тероризма. Това е един от трите приоритета в програмата, наред с организираната престъпност. Целта на съобщението е да отбележи на първо място една година от представенето на програмата, да даде информация за напредъка във връзка с борбата с тероризма, да се идентифицират проблемите с въвеждането. Това е много важно и за вас, и за комисията. Да подчертае действията, които комисията смята, че са все още необходими в краткосрочен план във връзка с дерадикализацията. Целта е да се създаде нова структура между оперативните служби, които отговарят за борбата с тероризма. И накрая, може би най-важното, съобщението дава силно ново послание, че ЕС е и държавите членки трябва да прилагат концепцията за комуникация, за да се борят с тероризма, защото заплахата от тероризъм е заплаха към съюза. Трябва да се насочим към идеята, концепцията за защита. Когато говорим за най-сериозния тип престъпност, като тероризма, мерките за сигурността, вътрешната сигурност на една държава членка е вътрешната сигурност на всички държави членки – Държавите членки носят основната отговорност за сигурността, така казват договорите. Но не можем да се борим с трансграничната престъпност сами. Ето защо на европейско ниво трябва да се създадат инструментите, инфраструктурата и обкръжението, в рамките на които националните органи да работят и заедно да се справят с предизвикателствата като тероризма. Това имаше предвид председателят Юнкер, когато говори по време на пленарното заседание във връзка с ефективния е, съюз за сигурност, така че свободата на нашите граждани да бъде защитена. Комисията ускори приемането на програмата и през миналата година внесе няколко предложения – Знаете, че в тази комисия те се разглеждат активно. Трансграничния пакет, огнестрелните оръжия, експлозивите и, тер... и финансирането на терористи. Предложенията са на масата и сега е време да пристъпим към прилагането. Господин председател, нека сега да се насоча към съобщението и да засегна четири въпроса, които са част от съдържанието на съобщението. Първото е внедряването. Вие вече го казахте в вашите бележки. През миналата година бяха започнати множество инициативи във връзка с борбата с тероризма и радикализацията. Бяха разработени нови инструменти, но те все още не са напълно внедрени. Време е да действаме и комисията започна да го прави, използвайки своите правомощия според договорите, за да гарантира прилагане от страна на държавите членки. Второ, обмяната на информацията. Вече го споменахте по време на дискусията. Терористите, ако са известни в дадена държава членка, не трябва да избягват задържане в друга държава членка. Комисията предложи редица мерки, за да се подобри обмяната на информацията. Но както говорихме, са необходими повече усилия във връзка с информационните системи на европейско ниво. Трето, съвместна оценка на заплахите. Ако искаме да се борим по-добре с тероризма, се нуждаем от общо разбиране какви са заплахите. Фрагментираната картина не ни позволява да дадем един координиран отговор. Много неща бяха свършени от Европол, от разузнавателните центрове, Инсън, но те разчитат на различен тип информация и разузнаване и представят различни анализи. Трябва да комбинираме тази експертиза. И това е което предлага съобщението. Предлагаме общо анализиране на заплахите, което да се разработи от Европол – И си и INSEN. И това е възпешен порядък. Знам, че е, вие сте много привързани към този въпрос. Трябва да спрем достъпа на, терористи, на терористите до огнестрелни оръжия, експлозиви. Трябва ще можем да въведем тези мерки а, е, в най-скоро време дискутирахме относно притежението на оръжия. Това също беше обсъждано в тази комисия и смятаме, че това е наш приоритет, но не е достатъчно. Идентифицирахме съществени пропуски в прилагането на така наречените експлозивни прекурсори. Ако се върнете назад към 2013, ще видите, че ние разбрахме какви са пропуските и ще решим дали да променим този регламент. Ще ще приключа, господин председател, като кажа, че от наша гледна точка сигурността е едно от най-големите притеснения на гражданите. Програмата за сигурност разглежда сигурността като споделена такава. Всички действащи страни трябва да изиграят своята роля, така че Европейският съюз да направи всичко своите компетентности, да гарантира сигурността на своите граждани ефективното адресиране на заплахите е задача на европейските органи по сигурност. Те трябва да работят по-добре заедно, да действат координирано. Само по този начин можем ефективно да се борим с заплахите. Благодаря, господин председател. Благодаря, миналата сряда беше публикувано това съобщение. То е изключително важно. Не съм сигурен обаче дали всички от вас са успели да го прочитат в подробности. В това съобщение се подчертава важността, важността на сътрудничеството, като в него се засягат и някои противоречиви точки. Благодаря на членовете на комисията, които останаха. И ако смятате, че можете да представите вашето становище по това съобщение, госпожи, господин Харла, във връзка с огнестрелните оръжия. Благодаря, господин председател. Искам да кажа само няколко думи във връзка с акшен плана за огнестрелните оръжия и експлозивите. Най-вече предложението за нова директива за огнестрелните оръжия. Това е подложен на голям дебат и тук в парламента. Много от предложените мерки в предложението на комисията нямат нищо общо с тероризма или изобщо с престъпленията с оръжие като цяло. Това е като идеологически кръстоносен поход срещу законното притежаване на оръжие. Трябва да кажем, че терористите използват само нелегални оръжия – някои държави членки и комисията е, е, защитават наказването на законните притежатели на оръжие, като смятат, че по този начин ще се справят с радикализацията, свободното движение на престъпници. Явно комисията по един циничен начин се опита и се опита да се възползва от паниката след Париж, за да внесе такова едно политическо предложение – то не отговаря на изискванията поставени от самия Европейски съюз за добро законодателство. Ако вашата цел е да повишите доверието в Европейския съюз, това със сигурност не е начина да го постигнете. Благодаря. Колегата Бърки, благодаря. Наистина, не е лесно да се прочетат детално всички документи, които получаваме. Затова искам да подчертава, да подчертая, че трябва да се по побърза с новите мерки, но не винаги това е добра идея, ако искаме да постигнем добри резултати. Последната точка. Министрът на правосъдието каза, че когато говорим за новите мерки за сигурност, не трябва да поставяме на толкова високо ниво защитата на данните и личната сигурност. Ние обаче трябва да защитаваме свободата и правото на личен живот и не трябва да отиваме толкова далеч в защитата на данните и да успорваме всичко. Малко съм притеснена от това, което говорим, защото след атаките сега на масата са поставени много нови мерки. Моят въпрос е, ако кажем, че след известно време всички тези мерки бъдат въведени, и след това се случи още една атака. Върху какво още ще мислим като допълнителен контрол на всички наши граждани? Малко съм притеснена, че сега говорим за много нови мерки, но в същото време чуваме, че това, което вече е поставено на масата, не е напълно и цяло внедрено. Може би някои от новите мерки няма да бъдат необходими, ако въведем това, което и без това вече е предложено. Мисля, че отиваме прекалено далеч. Относно така нареченото европейско ФБР, имам един много прост въпрос. От това, което аз до сега разбрах, ФБР е малко или много политическа организация. Сега смесваме това с така едни тайни служби. Това тайни служби ли са? Това европейско ФБР? Или е някаква европейска полицейска организация? Но каквото и да е, Как бихме могли да имаме оперативно европейско ФБР, без да имаме европейски правила, общи европейски правила, относно това, какво може да прави полицията, какво няма право да прави, какви са правата на съответните хора, на обвинените. Изобщо нямаме общи линии, нямаме общи правила за европейските полицейски организации. За мен това е втората стъпка, преди първата, относно обмяната на информация. Искам само да ви припомня факта, че няма никакъв смисъл просто да се праща някаква информация от една държава членка на друга, да се взима, да се прави каквото се прави с нея. Вие се нуждаете от интерпретиране на данните – Тоест, ние се нуждаем от различни експерти от различните държави членки, които да кажат как трябва да се интерпретират отделните данни. Това е много по-важно, отколкото само, самата обмяна на информация. Това би могло да има отрицателни последици дори за напълно невинни европейски граждани. Благодаря, Биргит. И преди да преминем към Катрин. За тези, които гледат излъчването на живо. И защо в това съобщение не се споменава за Европейското ФБР, но да, малко объркващо звучи за тези, които гледат излъчването на живо. Този въпрос обаче се повдига по време на всяка дискусия, включително по време на последната. Наистина ще възникнат въпроси в тази връзка, но искам да напомня на всички, че този въпрос не се споменава в съобщението. Независимо, че всички казаха нещо по този въпрос. Само исках да напомня. Катерина, вие сте следваща. Благодаря, господин председател. Искам Искам да благодаря на комисията за нейното съобщение. Чухме много съобщения по основни въпроси, например за международния тероризъм. Опитваме се да идентифицираме най-правилните мерки, законодателни мерки, мерки за сигурността. Обмяната на информация е основна част от това. Координирането на полицейските сили, на разузнаването, е, съдебната система – мисля, че има още един много важен аспект. Това е превенцията от друга гледна точка. На първо място, като се предотврати радикализацията. Хората стават по-чувствителни към насилието Така че някои хора могат да бъдат е, в кавички по-съблазнени от подобни послания в такава една ситуация. Трябва да обърнем внимание и на този въпрос. Трябва да говорим как да избягваме радикализацията, най-вече в настоящето, но имам един по-различен въпрос. Не сме говорили много по тази тема как можем да се намесваме онлайн? Знаем, че интернет се използва за набиране, за обучение, за учене на хората как да правят експлозиви и как да ги използват. Съобщението се споменава, че ще има една обща платформа, която ще идентифицира коя система е най-подходяща от страна на Европол да премахва такива уебсайтове. С други думи, уебсайтове, които трябва да бъдат премахвани с цел борба с тероризма. Трябва да разберем че хората имат право до достъп до такава комуникация. Тоест повече информация, но как е, ще работите с нея? Как ще работите, за да се намери начин, за да може обмяната на информация в интернет да е свободна от една страна, но от друга да не се позволява на терористите да действат чрез интернет. Благодаря. Кога, когато говорим за а, тези важни точки, които госпожа Сипле спомена, съобщението ще бъде прилагано последното три месече на 2016 до последното три месече на 2017. Тогава ще ще се обсъждат и новите политики, регламенти и така нататък. Когато говорите за внедряване, вие говорите за две неща. в каква степен се внедрява съществуващото законодателство? Политическо изискване ли е, е да се създава повече законодателство? По него се работи или то вече ще бъде въвеждано? Въпросът ми е дали се предлага оценка и второ, въпросът за въвеждането. Комисията върши добра работа във връзка с въвеждането на практика на решенията на съвета, във връзка с разузнавателна обмяна и така нататък. Но има ли предложение наистина това да бъде изтъкнато в съобщението? така че да стане по-ясно на нашите граждани какво прави или не прави съветът. Има два вида въвеждане. Едното това, което спомена госпожа Сипле. И въпросът е дали се нуждаем от повече законодателство или това е задействано по политически причини. Да, наистина се нуждаем от набор от законодателство във връзка с програмата за сигурността и това е много важно. Но ще има ли честна оценка? Защото в противен случай това съобщение ще, просто ще бъде се прибави към така или иначе нашата текуща работа. Благодаря, господин председател. Благодаря и на депутатите, които взеха думата. Осъзнахме, че нямаше време да се прочете текста Той е доста амбициозен, по-амбициозен, отколкото може би някои биха желали. Това го споменах в встъпителното си изказване. Това е една политическа амбиция на високо ниво. Въпросът ще бъде разгледан обратно от политическите органи на комисията по-късно. Сега ще се опитам да отговоря по същество на вашите въпроси. На първо място въпросът на госпожа Сипол. Дали веднъж след като са прияти всички мерки, те се изпълняват напълно и дали ще можем да предотвратим терористичен атентат. Няма начин да знаем това. На първо място сигурността никога не е 100% и на второ място нямаме пълно изпълнение на мерките, т.е. не можем да кажем доколко ефикасни са всички предприяти мерки, защото, както е записано в самото съобщение, мерките, които се предлагат, не са изпълнени изцяло нито по тези, които вече са предприяти, не са изпълнени изцяло. И на последно място във връзка с това, което каза господин Мораес, а именно когато внася ново предложение, дали комисията ще направи свой собствен анализ на изпълнението. Отговорът е определено да. Вие споменахте поредица от предложения, предложения в в анекс към съобщението. Те касаят финансирането на тероризма в по-голямата си част. В плана за действие за борба срещу финансирането на тероризъм, публикуван през февруари, се казва, че някои от тези мерки вече са предвидени и тече подготовката им. Те ще бъдат представени заедно с това предложение, което включва и преглед на възбра... за възбрани. Накратко отговорът на вашия въпрос е да. Относно бездействието на съвета, комисията мисля, че бе много ясна по него. Както вече казах в самото начало, започнахме да използваме правомощията на комисията с наказателни процедури, за да сме сигурни, че ще се реши проблема с неизпълнението на изискванията. Относно европейското ФБР, искам да повторя, то не фигурира в нашето съобщение. Не може и да е иначе, с оглед настоящата институционална конфигурация, Комисията няма никакво намерение да предлага предложение за промени в това отношение. Обмена на информация. Ние планираме да използваме експертния опит на държавите членки. Ще създадем експертна група с участието на експерти от държавите членки, от академичните среди, частния сектор. В тази група ще има представители на държавите членки. Ще се внесат предложения в комисията и в съвета, преди да се приемат някакви мерки за задълбочаване на обмен на информация. Господин Каниче спомена и за превенцията. Виждам, че вие сте имали времето да се запознаете с съобщението, което много ме радва. Говори се специално за радикализацията в затвора. Има една глава за превенцията. Ние сме на едно и също мнение. Превенцията е начина за борба с радикализацията. След няколко седмици ще представим конкретно съобщение за радикализацията, за да доразширим тази глава за радикализацията Сега ще съобщение. Относно интернет, това е определено един от нашите приоритети. Аз лично участвам в дискусията. Мога да ви кажа, че предложението за съвместна реформа за насочване към най-добрата система има за цел да може едно съдържание да не се сваля от една платформа и да се качва на друга. Да се избегне този пинг-понг. Коалицията на бизнеса ще изгради тази платформа, тя проявява интерес Значи платформата няма да се управлява от прилагащите органи, ще има партньорство между двете страни, но има много интересни примери. Да речем Интернет Лот фундация, фундацията, която работи, това е частен субект. Така че бизнесът е готов да се справи с това предизвикателство. И на последно място въпроса на господин Балърт. Вече няколко пъти сме пояснявали, че не смятаме, че сме цинични. От дълго време има искане за това законодателно предложение. Няколко пъти сме пояснявали какви са целите на инициативата. Някои държави членки имат по-строги условия спрямо предложението, което вече направила комисията. Заедно ще работим по до прецизирането на текста по време на законодателната процедура. Благодаря за отговор на комисията за предложението за оръжието. Просто се чудих как точно ще отговорите. Бриджит, съвсем накратко. Мисля, че има недоразумение. Аз не питах дали след като са изпълнени всички мерки, които се предлагат, ще са необходими допълнителни мерки. Не, въпросът ми бе по-скоро риторичен. Притеснявам се, че ако предложим всичко, пак може да се окаже, че има нужда от допълнителни мерки за надзор и сигурност. Зададох този риторичен въпрос, защото съм убедена, че макар и да, да трябва да проверяваме нашата политика за сигурност. Ако поставяме акцента единствено върху рестриктивните мерки и наблюдението, няма да предотвратим тероризма. Въпросът не бе по-скоро дали се нуждаем от нещо допълнително. Исках да поставя акцент да се поставя акценти върху други въпроси, не само върху сигурността. Благодаря, Брагита, благодаря и на депутатите, които участваха в дискусията. Сигурен съм, че високопоставените служители са чели текста. Той не е толкова дълъг. Бе възникнал въпрос за какво трябва да направим, какво ще предстои да бъде изпълнено. Много ще следим внимателно положението. Благодаря за експозето, благодаря и на депутатите, които останаха. Сигурен съм, че ще се видим скоро с вас. Мария е тук. Благодаря ви за търпението. Ще започнем малко по-рано, ако колегите са властни. Тази точка е, е предвидена за 5.30, за 5 часа, но ако искате ще е разгледаме още сега. Става въпрос за споразумението между Съюза и Република Перу за премахването на краткосрочните визи. Госпожа Габриел, заповядайте, може да представите темата. Скъпи колеги, най-напред малко припомняне в резултат на влезналото в сила на 9 юни 2014 година изменение на регламент 539-2001 на Европейски съюз и съвета, Перу бе една от 19-те държави, които бяха прехвърлени от приложение 1 към приложение 2. То съдържа списък на третите държави, чието граждани са освободени от изискването да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки. Междувременно Перу бе подложен на специална процедура. Тя включваше допълнителна оценка на изпълнението на съответните критерии, преди комисията да представи на съвета препоръка за започване на преговори за сключване на двустранно споразумение за отмяна на визовия режим между Европейски съюз и Перу. В резултат на становището, което изрази Европейска комисия, предвид значителното подобрение на сигурността, економическо, социално положение в Перу, имаме достатъчно основание за предоставяне на безвизов достъп на перуански граждани до територията на Европейски съюз. В резултат на това на 9 юни 2015 година споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване с Перу бе парафирано и официално влезе в сила на 16 март тази година. Най-напред, всеки път, когато говорим за визите, Искам още веднъж да подчертая, че споразумение за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаване на отношенията между Европейския съюз и Република Перу. То е също така допълнително средство за засилване на економическите и културните връзки, активизиране на политическия, въпрос, политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи. Нещо повече, това споразумение ще подсили регионалното сближаване, предвид факта, че Перу е една от малкото държави в Латинска Америка, чието граждани все още се налага да притежават виза при пътуване до държава членка на Европейски съюз. Освен задълбочаване на отношенията, политическия диалог, много важно е също така да, да отбележим, че споразумението ще допринесе за укрепване на отношенията в областта на търговията и инвестициите, особено като се има предвид, че Европейски съюз е третия търговски партньор на Република Перу и основна дестинация за износа на страната. На следващо място, премахването ще улесни инвестициите. Европейски съюз, напомням, продължава да бъде най-големия инвеститор в Перу. По отношение на, на възможността, която тази, това споразумение дава, за да имаме балансиран, редовен и задълбочен политически диалог – за нас това е още един от положителните аспекти. Що се отнася до мобилността, искам все още да кажа, че е важно да е продължено задълбочено сътрудничество между Европейския съюз и Перу, особено в областта на миграцията. Имаме данни за процент на отказване за издаване на визи на перуански граждани, който през 2014 година е бил от порядъка на 6,1%, а през 2015 година 3%. Тук има също една специфика. Става въпрос за паспортите с биометрични данни тъй като първоначалната дата беше 31 декември 2015. На случая с Перу имаше известни трудности, но паспортите се въвеждат вече след февруари месец. Тук също така искам да приветствам перуанското правителство за информационната кампания, имаща за цел запознаване на гражданите с основните разпоредби от споразумението за премахване на визите и подпомагане борбата с незаконната миграция. Още веднъж искам да наблегна на това, че Перу е с потенциал да се превърне и в ключов партньор на Европейски съюз в борбата с организираната престъпност. Колегите си спомнят, че когато говорихме за Колумбия, като много положителна стъпка в общата борба беше дадено стратегическото споразумение с Европол, което Колумбия беше сключила. Тук също имаме много ясна воля, демонстрирана от Перу, за сключване на такова споразумение с Европол и аз мисля, че това е изключително положителен сигнал. В заключение ще се спра само на още два аспекта. От една страна гарантиране принципа на пълна реципрочност. Това е нещо, което ние тук в Европейски съюз следим и откъдето имаме и ясен ангажимент от Република Перу. И на второ, както и друг път съм отбелязвала, практиката на сключване на споразумения за превахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейски парламент следва да бъде преосмислено. Важно е Европейски парламент да бъде считан за равноправен партньор в този, в този процес. Затова се надяваме, че Перу ще остане Поредният, но надявам се последен пример за сключване на споразумението преди Европейския парламент ясно да е изразил своето становище, такова каквото текстовете му дават като правомощие. Искам предварително да благодаря на всички колеги, докладчици в Сянка, да благодаря на Европейска комисия също, защото имаме изключително ползотворен и регулярен диалог. Оставам на разположение за критики, за, за мнения, за мен ще бъде удоволствие да ги слушам. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Габриел. Само процедурни изменения ще бъдат допускани. Има ли някой от членовете на комисията, който иска да говори. Само един депутат има тук. комисията. Имате думата за кратко изложение. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Най-напред искам да благодаря на докладчика за изчерпателният доклад, който тя е подготвила, който покрива всички важни въпроси. Рискът от е, нередовна иммиграция, биометричните паспорти и всичко останало, което е отразено отлично в доклада. Приветстваме заключението на доклада. Призовава парламента да приеме предложението. Беше предложено споразумение за от, от падане на визите. Това предложение съдържа всички обичайни елементи. А също трябва да подчертая, че имаше и съвместна декларация, която а, а, дава възможност а, за суспендиране на споразумението, ако няма сътрудничество по въпроса на редмисията. Няма да повтарям всичко това, което вече се знае реципрочността междувременно бе осигурена, а, така че и гражданите на Европейския съюз ще могат да пътуват без визи в Перу. Би могло да се каже още много, но като че ли няма смисъл, ако има въпроси, ще съм готов да отговоря. Госпожа Габриел, имате ли да добавите нещо? Може би само един въпрос към Европейска комисия. Ако може да ни даде във времето как Перу ще премине към изцяло биометрични паспорти. Знаем, че февруари месец бяха първите няколко хиляди екземпляра. Ако може просто да ни даде комисията последното развитие на ситуацията. Имате думата. Перу вече започна да издава биометрични паспорти, както казахте, в края на февруари тази година. Те са поели ангажимент да приключат с издаването на биометрични паспорти до юли тази година. мисля, че след това вече ще се издават само най-новите биометрични паспорти, старите постепенно ще бъдат извадени от употреба. И трябва да кажа нещо, което трябваше може би още от началото да спомена, че това няма да е последното подобно споразумение, което представяме на Европейският парламент във връзка с прегледа на списъците и както председателя подчерта, нашия генерален директор отправи писмо до комисията миналата седмица и четири окончателни споразумения в скоро време ще бъдат представени които се отнасят до Маршалските острови, Микронезия, Тувало и Соломоновите острови. Тези споразумения ще бъдат представени на Европейския парламент в скоро време. И тогава ще можем да поговорим пак по тези въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Палма. Председателят в такъв случай. Приключваме този въпрос. Благодаря, госпожа Габриел цялостен доклад, както винаги представихте. Казах вече за измененията. Следващата точка обаче е господин Валеро, а последващата точка обаче докладчик пак е госпожа Габриела. Можем да вземем да, въпроса за Грузия да разглеждаме Нямаме обаче в момента все още осигурен превод от грузински. Така че ще трябва да прекратим заседанието за 10 на минути. Ако а, обичате да дойдете тук пак в 5 минути след 5. 5 и 5. Ще подновим работа в 5 и 5. Надявам се, че ще успеете. Благодаря още един път на онези, които присъстват. Good afternoon, colleagues who have just uh, come in. Uh... Малко сме напред в дневния ред. А, искал да кажа на всички, които не го знаят, че това е нещо необичайно. Бодил, готов ли си да започнеш доклада по, по, по твоята точка? Готова ли си? Значи, преминаваме към обсъждане на точка 6 от нашия дневен ред. Докладчика е тук госпожа Валеро. Това е предложение на комисията за споразумение между Европейския съюз и Китай за премахване на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти.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 премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти. Не знам, не мисля, че това предложение ще е свързано с каквито и да е предложения, трудности и може да бъде постигнато лесно споразумение между политическите групи. Независимо от това, трябва да продължим обаче да водим а, диалога по различните проблеми, които все още остават. Има въпроси свързани с а, правата на човека, а пък и други въпроси. Мисля, че е уместно те да бъдат обсъдени а, тук, в Европейския парламент. Ние представяме, ще представим през юни проекто доклада. И след това срокът за внасяне на изменения ще бъде юли, а гласуването ще стане през есента, вероятно през септември. Тоест, ще има достатъчно време а, да бъдат обсъдени оставащите нерешени въпроси. Самата аз не съм решила още съвсем точно какви ще бъдат сроковете, така че не мога да ви уведомя за датите. Ще ги съобща на докладчиците в сянка допълнително. Но първият въпрос, който имам, задавам го на Европейската комисия, е следният. Имате ли представа за какъв брой лица става дума? Колко души ще използват тази система? Можете ли да ни дадете някакви цифри? Би било полезно да го знаем предварително, какво се предвижда, какъв брой хора ще използват това улеснение. И разбира се, когато става дума за посещение на високо равнище. Пред мен има няколко документа. Ще се е, използват е, тези улеснения, когато става дума за посещение на министри и други е, високопоставени служители. Ако може комисията да ни разясни този въпрос, е също така и съвместният е, комисия, която се, се занимава с този въпрос. Ако може да ни обясните малко, иначе аз нямам какво да добавя. Чакам отговорите на комисията, председателят. А, благодаря, а, благодаря, много благодаря, че а, сте тук, макар и преди предвиденото време. Господин Долтон е за за ЕКР, госпожа Вележия за ГУЕ. Това са докладчиците в сянка. На този етап имате ли да добавите нещо? Не, не, не, не сте длъжни да се изказвате. Ако имате да кажете нещо, а, а политиците винаги има какво да кажат. А, а, а, мисля, че в случая става дума на нещо, което е почти формалност но трябва да изграждаме положителни и хармонични отношения с Китай. Това, ще ни помог... Това решение ще ни помогне и очаквам по-нататъчната работа с останалите докладци в сянка. Председателя, благодаря ви, дано всички да могат да бъдат толкова кратки. Сега комисията имаше зададени въпроси към вас. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък, но мисля, че би било полезно да напомня рамките, в които се водиха преговорите за това споразумение от страна на комисията. Както знаете, комисията имаше мандат за да преговори за споразумение за реадмисия с Китай. Опитвахме се многократно да призовем китайците да дойдат на маста за преговори, но те вече 10 години ни казва, че не се интересуват от въпроса за реадмисията. А, така че не сме успели още да променим това положение. Но с въвеждането на визовата информационна система, която бе въведена в Китай преди няколко години, нещата се промениха. Защото за действа такава система всички кандидати за визи дават отпечатъци за пръсти, пръстови отпечатъци. И, и вече ние е, е, имахме така с какво да настояваме, за какво да настояваме пред Китай. Е, водихме диалог по всички тези въпроси, постигнахме едно пакетно споразумение, което предвижда Европейския съюз да се съгласи да преговаря за премахването на визите за притежателите на дипломатически паспорти от една страна, а пък Китай да отвори повече центрове за подаване на моби за визи в различните части на Китай. И също така да започнем практическо сътрудничество по въпроса на реадмисията. Това е първият етап на пакетът от мерки. Вторият етап, вероятно, ще се е, състои в е, договаряне на е, споразумение за улесняване на визовия режим изобщо и споразумение за редмисия. Това е така общо казано контекстът, в който се водиха преговорите. Колкото до самото споразумение, то е доста стандартно. Става дума за премахването на визите за притежатели на дипломатически паспорти, но за първи път а, сключваме а, а, подобно споразумение, което е определени са сроковете за престой, които се допускат, различните процедури, кой ще може да се ползва от тези процедури и накрая, и накрая нещо, което зададе въпроса на докладчика, съвместна комисия бе създадена. Това е стандартна процедура, когато става дума за визови споразумения, било за облегчен визов режим или премахване на визите. И подобна комисия трябва да се наблюдава, да, да, да упражнява надзор върху прилагането на споразумението. Ако има проблеми в прилагането на споразумението или ако има злоупотреби, ако има нередовна миграция или опасения, свързани с сигурността, тези въпроси се обсъждат в рамките на тази съвместна или съвместна комисия. И тя решава дали трябва да бъдат взети някакви мерки. И другия въпрос, за какъв брой лица говориме? От китайска страна очакваме по-малко от 20 000 притежатели на дипломатически паспорти. Но това е една прогнозна цифра. Вероятно ще ти става дума за над около 100 000 души с дипломатически паспорти, които в крайна сметка ще влезат в Европейския съюз. Благодаря. Председателят, благодаря. И очакваме да представите проекта доклада. Благодаря на е, докладчика и благодаря на господин Долтън. И сега може да минем към седма точка от дневния ред, което е определено на трети страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници. А, е, както и те, чието граждани са освободени от това изискване. Става дума за Грузия, докладчик е а, госпожа Габриел. Е, сега като начало мога да кажа, трябва да кажа, че на 25-ти канал може да слушате превод от грузински. Значи грузинския канал е 25-ти. И така, колеги, това е последната точка от нашия дневен ред. А, а, Става дума за добавяне е, на е, Грузия към страните, които са свободени от е, визи. След дълго, дълги преговори се стигна до това положение. Значи, преди започването на диалога за либерализиране на визовият режим, Европейския съюз и Грузия сключиха споразумение за облегчаване на визовия режим и за реадмисия комисията представи на план за действие на грузинското правителство, план за действие, в който следи ключовите показатели, които трябва да бъдат изпълнени. Тези доклади за е, изпълнението е, се доставят, бяха представени редовно на нашата комисия. Последният е доклад бе представен през 2015 година и решихме, че Грузия е отбелязала необходимият напредък и възоснова на това комисията внася настоящото предложение по обикновената законодателна процедура. Между другото, казвам добре дошли на членовете на грузинския парламент, които са тук, дошли да участват в нашето заседание. Те са във връзка с второто заседание на Комитета за асоцииране на Европейски съюз Грузия. Тук е с съпредседателят на комисията, господин Начен Бераци. Извинявайте, Цял след обед се мъчих да науча как се произнасят имената, но извинете ме, пак не мога да ги произнеса както трябва, казва председателят. трябва, значи, трябва, вече, трябва вече да се научи да ги произнасям тези имена. Извинявайте, че още не съм го сторил. А, значи, двамата са председатели са тук. Най-напред ще дам думата на представителят на Европейската комисия и след това на докладчика госпожа Габриел. И разбира се, това ще там думата на докладчиците в Сянка и всички други депутати, които биха искали да вземат думата по тази точка от нашия дневен ред. Най-напред, колеги, давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Моята презентация ще бъде кратка, защото председателят обобщи историята преди това предложение. Дискусиите във връзка с плана за действие за либерализиране на визите. Както той посочи, на 18 декември комисията представи четвъртия и последния си доклад за напредъка по този план за действие. Комисията смята, че всички основни точки, тези четири блока изисквания са изпълнени. Комисията ще представи своето предложение в началото на 2016. През януари 2016 имаше няколко дискусии в съвета в рамките на работна група, които потвърдиха оценката на комисията, че Грузия е изпълнила всички необходими изисквания за плана за действие за либерализиране на визите. Това беше основното заключение на дискусията в съвета. На 9 март комисията прие своето предложение. Това предложение е да се изменят приложенията на регламент 539-2001, така наречените регламенти за визиите. Първо, Грузия да бъде преместена от приложение едно в списъка с държавите, чието граждани се нуждаят от визи в списъка чието държ... на гражданите, чието, които не се нуждаят от визи притежанието на биометрични паспорти, издадени а, във връзка с оглед на нашите стандарти, ще бъдат обхванати от освобождаването от визите. Изискването за виза ще продължи да въжи за притежателите на паспорти без биометрични данни и съответно договорите за упростяване на визовия режим ще продължат да се изпълняват. Комисията поясни, че отпадането на визите не е част от споразумение за отпадане на визи в съответствие с една предишна методология във връзка с визите. Отмяната на визите ще стане приложима веднага 20 дни след публикуването на изменения регламент в официалния вестник. Вероятно членовете на тази комисия ще се заинтригуват, че в приложението към четвъртия доклад за напредъка се говори за определени въздействия върху сигурността при отмяната на визиите за гражданите на Грузия. Това е свързано до голяма степен с предложението. И накрая в обяснителния меморандум на предложението ще откриете желанието на комисията да продължи да упражнява контрол върху Грузия, върху основните а, изисквания и да се прилагат последващите механизми за контрол. Благодаря. Благодаря. Рад... Искам да дам сега думата на докладчика от Либе, госпожа Габриел. Госпожа Габриел, имате думата. Благодаря, господин председател скъпи колеги! Най-напред искам и аз да поздравя председателя и парламентарната делегация от Грузия, които са днес тук с нас на заседание. Веднага след това благодаря на комисията за изложението, което представи. Искам като докладчик по това досие за Европейски парламент да изразя принципната си подкрепа относно законодателното предложение на комисията за отпадане изискванията за визи за притежателите на грузински биометрични паспорти, когато пътуват до територията на държави членки на Европейски съюз. Както каза и Европейска комисия, това законодателно предложение е направено въз основа на оценката в четвъртия и последен доклад за напредъка на Грузия по изпълнение на плана за действие за либерализация на визовия режим. В него Европейската комисия отбелязва на 18 декември 2015 година, че Грузия е постигнала необходимия напредък и е предприела всички необходими реформи, за да гарантира ефективното и трайно изпълнение на всички критерии. Положителните очаквания от приемането на решението на Европейски съюз за освобождаване на гражданите на Грузия от изискването да притежават виза са свързани с активизиране на економически, социални, културни и политически връзки. Страната продължава да демонстрира забележителен прогрес в изпълнение на мерките, заложени в плана за либерализиране на визовия режим. Позитивна оценка може да бъде дадена и на конкретните законодателни и организационни действия, които са предприяти от Грузия през втората половина на 2015 година, включително в области, в които преди това напредъкът е бил отчетен като достатъчен. Реформи, съобразени с препоръките, отправени от Комисията, са проведени в области като управление на миграцията, политика за предоставяне на убежище, борба с корупцията и с пране на пари, наркотици права на гражданите. Много ясно и Европейска комисия също го отбеляза. Трябва да видим положителния сигнал, който Грузия отправя към Европейски съюз, тъй като тя вече е освободила всички граждани на Европейски съюз от изискването за притежаване на виза при престой до 90, 90 дни. Не случайно отбелязвам и този аспект, защото тук в Европейски парламент всички изключително силно заставаме за защитата на принципа на реципрочност. Аз бих искала в този контекст на положителни усилия и реформи, които са направени, да задам два въпроса към Европейска комисия, е, имайки предвид необходимостта от повече данни. Най-напред, Европейска комисия може ли да ни каже какъв е процента на отказани визи и какви са основните аргументи, които са, са представени до този, до този момент. Знаем, че изключително важно е процента на отказани визи да намалява и бъде сведен до, до минимум. А вторият ми въпрос е свързан с единната аналитична система за миграция. Какво означава това? Събирането на данни от всички държавни агенции във връзка с имиграцията, емиграцията и вътрешната миграция ще бъде осигурено посредством тази единна аналитична система за миграцията. Това е много важно, за да имаме ясен поглед върху анализ на риска, да могат да бъдат предвиждани ситуации, които позволяват и в сътрудничество с Европейски съюз да бъдат доста по-добре управляеми. В текста, в четвъртия доклад на комисията е казано, че тази система трябва да бъде тествана до средата на 2016 година. Имаме ли информация до, какво, до, до къде е този, стигнал този въпрос? Това е, това е, за, за мен това са два основни въпроса, които на този етап от дискусията искам да задам. Казвам пак, това са предизвикателства, въпросите са свързани с предизвикателства, които обаче е много важно да бъдат превърнати в възможности. По същият начин, както всеки път в рамките на такъв доклад, се възползвам за да изразя колко важно е Европейски, Европейски парламент да бъде навременно и подробно информиран за процеса, а в случая виждаме, че и за мониторинг, извършван от съвместните комитети, които знаем, че за жалост Европейски парламент няма представителство, но такъв, такива са текстовете. Още веднъж искам предварително да, да благодаря и на всички колеги, които ще се включат в дискусията. Ще завърша и отново с това, че когато говорим за визи, не бива да губим от поглед едно единствено нещо – гражданите. Само в тяхна услуга тези стъпки могат да, дадат, да създадат доверие и да създадат потенциал за изключително положителни последствия, които в крайна сметка да дадат своето добро отношение, своето добро отражение в отношенията Европейски съюз – Грузия. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Габриел. Сега, преди да... Сега ще дам първо думата на господин Карим господин председател. Първо за мен е голямо удоволствие е да говоря пред вашата комисия с вас като председател. Първо искам да благодаря за това, че приветствате грузинската делегация във вашата комисия и най-вече моя колега и добър приятел Звея Делонгуив, член на парламента, представител на правителството и на Министерството на правосъдието също имаме представители в залата. Искам да благодаря и на моя колега госпожа Габриел за, тази, за това представене. Подходът, който тя прилага, ми се струва много подходящ за, като подход, който парламента трябва да предприеме. Също така Европейската комисия представи много ясно всяка една възможност, тъй като подчерта, че всички изисквания от страна на Грузия са изпълнени. Това е дълъг и много интензивен процес. Също така, мисля, че тази комисия и докладчикът ще приемат, че времевата рамка е едно от изискванията, които трябва да бъдат изпълнени като част от общия подход към, целия, към цялото това досие. Това е едно истинско послание за солидарност с гражданите на Грузия. Моя колега, госпожа Габриел, правилно каза, че всичко се прави за гражданите. Това ще засили и подчертае цялостния подход Европейския съюз Грузия и ангажиментът, който Европейският съюз е поел. Всяко едно закъснение ще даде лош сигнал, най-вече в области, например, като а, Осетия. А, това ще се възприеме в един много отрицателен контекст. По този начин ние ще можем да създадем ще покажем доверие в териториалната суверенност на Грузия. На този етап всичко, което моят колега и докладчик госпожа Габриел каза, мога само да подкрепя. Надявам се също, че тя подкрепя подхода, който аз залагам във връзка с времевата рамка за изпълнението. Благодаря и господин Ванчан Тараци като представител на парламента на Грузия. Благодаря, уважаеми председател Мораес, уважаеми членове на Европейския парламент. Аз съм много емоционален, защото ние всички тук считаме, че сме привилегировани, а аз самият съм изключително щастлив, че мога да бъда тук лично. Сега си спомням нашият емоционален разговор за бъдещето на Грузия, за пътя на Грузия към Европа. Проведохме първия такъв разговор през 2001 година в Министерството на външните работи в Баку, Азербайджан. Там присъстваха членовете на тройката, представители на председателството на Европейския съюз. Вие сте напълно права, госпожо Габриел, че всичко е за гражданите, за грузинците. Когато гледаме историята, виждаме, че Грузия със своите традиции, култура, вярвания, винаги е била част от Европа. Грузия върви и се развива заедно с Европа. Ние приемаме, че единственият начин да се защити Грузия – всеки един гражданин, всяко едно семейство е да се спазват европейските ценности. Това е основен приоритет на държавата. Трябва да бъде европейската интеграция като основа за правовата държава, човешките права, стабилност и демокрация, равенство и просперитет. Начинът за постигане на тази цел е, е обществото да възприеме европейските ценности. Това приемане на европейското общество продължава и до детешен. В бъдеще ще постигнем още по-голям успех. Нашите предци казват, че жизнеспособността на нашата държава е възможна само чрез европейските ценности. Ние, грузинците, ние сме на вратата на европейското семейство и сме горди, че по един достоен начин можем да влезем в тази общност, към която принадлежим исторически. Постиженията на нашето правителство ни приближават към тази цел. Днес имаме привилегията да се наслаждаваме на първите резултати от нашето историческо вдъхновение. Вярваме в нашата победа и разчитаме на подкрепата на нашите европейски колеги, на вашата подкрепа, уважаеми членове на Европейския парламент. Хиляди наши приятели в Грузия, грузинските граждани, на цялата територия на Грузия, на Абхазия, Осетия, следят заседанието в тази зала и очакват да постигнем консенсус и да влезем в това семейство, към което Грузия винаги е принадлежала. Много благодарим за възможността да кажем тук няколко думи. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие, за това, че делегацията ви е тук. Разбира се, цялото заседание се предава на живо, така че ще могат да го гледат и във вашата страна. Евентуално да се върнем към госпожа Габриел, освен ако представителят на комисията не иска да каже нещо. Няколко думи от комисията и ще се върнем за заключение от докладчика. Благодаря, господин председател два. Имаше два въпроса от докладчика, искаме да отговорим. Първият въпрос за процентите от отказани визи. В последната година, за 2015, 19,5% средно. Въпреки, че има големи разлики между отделните държави членки. Питахте също така за основните причини при отказ на визи. Въз основа на информацията от местните органи, от кооперационните ни партньори на място, основните причини са множеството фалшифицирани допълнителни документи, които съпътстват исканията за виза. Втория въпрос, ако не се лъжа, за системата за управление на миграцията. Искам да помоля моя колега да отговори. Благодаря, Тобиас. Благодаря за въпроса относно управлението на миграцията. Само няколко точки искам да спомена. По време на процеса на либерализиране на визите, тази а, законодателна рамка за управление на миграцията беше променена и оценявана от членове на комисията и от експерти от държавите членки. През 2014 влезе в сила нов закон във връзка с миграцията. Институционалната а, рамка също се промени във връзка с миграцията на 1 септември 2014 след решение на министрите на външните работи. Този план за действие за либерализиране на визите е едно, но трябва да говорим и за реформите при управление на миграцията. През септември 2015, беше въведена система за анализ в допълнение на законодателната рамка – помощта на тази нова система, събирането на данни за управление на миграцията беше извършвано от 7 агенции в Грузия, а не само от Министерството на правосъдието, както беше преди това. Идеята беше да имаме една по-добра картина на миграционната ситуация в страната, за да можем да предвидим евентуални заплахи и да се справим с тях. Благодаря. Благодаря, госпожо Габриел, за заключение. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще кажа няколко думи. Най-напред благодаря на комисията за пълните отговори, които дадаха на въпросите, които поставих. Също искам да благодаря на колегата Карим за неговото участие в дискусията, а също така и на председателя на парламентарната делегация на Грузия. Много добре се чу посланието от страна на грузинските граждани в негово лице. Благодаря и на всички докладчици в сянка, които допринесоха за това досие много, Мария. Благодаря, Габриела. Благодаря за твоето представене. И така, колеги, искам да завърша, като искам да благодаря на всички колеги от Грузия, които са тук, на членовете на парламента на Грузия. Благодаря за вашето присъствие този следобед в, на заседанието на нашата комисия Либе. Още веднъж благодаря. Uh, Следващото заседание на Либе ще бъде а, на, а, в четвъртък, 28 април, в 14.30 часа.